И така да започне втората сесия, обаче твърде малко са членовете на комисията. Приветствам господин Яр, който сутринта не беше. Да, можем да започнем с петиция номер 12. А, извинете, 13. Защо?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 И той задава въпроса как може да се губи статута на член на Камерата на лордовете, когато стане депутат от Европейския парламент, така че да се обърнем към комисията. Да ни даде информация по петиция 13. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, тази петиция касае много конкретен въпрос на британското законодателство. Става въпрос за възможността за лордовете по наследство да заемат своето място, ако бъдат избрани като депутати в Европейския парламент. Както може би ви е известно, Законът от 1976, която касае избора на депутати в Европейския парламент с последно изменение през 2002 година с решение 772 и така този закон определя несъвместимост между мандат на депутат в Европейския парламент и депутат в Британския парламент. Тоест, мандата на член на национален парламент е несъвместим с мандата в Европейския парламент. Що се отнася до законодателството на Обединеното кралство, Законът е много сложен поради традиционни причини. Британските депутати могат да бъдат освободени от своята функция в националния парламент, за да поемат мандата си в европейския и избягват двойния мандат. Същевременно обаче депутатите в Камерата на лордовете, които са пожизнени или по наследство, не могат да се оттеглят. Така че, като те остават депутати на Камерата на лордовете пожизнено. За да може обаче британското законодателство да се хармонизира с закона от 1976 по избор на депутати в Европейския парламент, Камерата на лордовете приема през 2008 година закон или регламент за дисквалификация на лордовете, с което се преустановява временно мандата им в камерата на лордовете само за пожизнените лордове. Проблемът обаче, който е повдигнат в тази петиция, е, че за разлика от пожизнените лордове, в този регламент не се предвижда възможност за временно прекъсване на мандата на лордове по наследство. Така че след първоначална оценка, комисията установява, че наистина в случая на лордове по наследство, които са избрани като депутати на Европейския парламент, наистина се явява проблем по какъв начин тези лица могат да заемат мястото си в Европейския парламент, като същевременно те не могат да суспендират функцията си като депутати в Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Комисията наистина установява, че тук излиза въпрос за несъответствие, несъвместимост с общностното право и затова през октомври 2009 година написа писмо до британските власти, където обяснява този проблем и иска от британските власти да представят своите наблюдения. И така писмото бе изпратено през октомври 2009 от комисията в представителство на Великобритания. От тогава до сега не сме получили за жалост отговор на британските власти. Днес сме във връзка с тях, настоявайки за техния отговор. Благодаря. I'm, I'm really here just... Аз съм тук, за да изложа интереса си, тъй като аз попадам в категорията, която извлича ползи от дисквалификацията. Така че аз имах възможност от тази временна дисквалификация да взема мястото си за третия мандат в Европейския парламент. Така че знаех още тогава, че такава разпоредба не съществува за наследствените лордове. Камерата на лордовете е доста архична, институция не се занимаваше с този въпрос. Така че аз бих искал да чуя наистина обяснението на британските власти. Мисля, че има какво да се каже отговор на това писмо наистина има различно третиране между пожизнените и наследствените лордове в тяхната способност да вземат мястото си в Европейския парламент. Защото те трябва да преустановят функцията си, за да могат да отговорят на решението от 76-та година. Така че просто признавам, че и аз имам определен интерес и съм благодарен, че подигра този въпрос. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λάτφορτ. Ο κύριος Λό θα ήθελε να συμβάλλει στη συζήτηση. Много благодаря. Бернес Лотфорд, господин Лорд. Тази тема бе повдигната благодарение на искането на Аткинсън. Много ви моля да обърнете внимание становището по петиция 13 на Комисията по конституционални въпроси, което бе представено преди последните европейски избори. От тогава секретариатът получи формално съобщение под формата на имейл от Министерство на правосъдието на Великобритания по този въпрос. В резултат Председателката също отново писа официално писмо на британските власти, като иска от тях официален отговор по петицията на лорд Инглдън. Инглвуд. Предложението беше по този случай, тъй като има специално искане от Робърт Аткинсън това да бъде включено в дневния ред. Тази точка е записана като разглеждана в момента и ще бъде върната в дневния ред, когато имаме вече официалното признание на британските власти, относно тяхната позиция по този въпрос. На този етап, благодарение на неформалната комуникация, разбирам, че се разглежда въпрос от правителството и очаквам в близко бъдеще да получим отговор. Предполагам, че сходен ще бъде и отговора, който ще получи и Европейската комисия и предполагам, че ще дойде отговора по същото време. Uh, За отговора на британските власти беше това. Сега да преминем на петиция номер 14. Uh, Господин Къртин е вносителя на петицията, който има възможност да я представи. Yeah, sit down here. And you have to speak here. You are going to be more comfortable. So, speak. Okay. Chairperson. Uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията. Благодаря ви, че приехте нашата петиция и че ни позволихте да я представим. Тук е, на слайда виждате графството Корк. 15 е, км от града Корк. Аз съм Бари Кърти. Петицията е против е, ирландския планинг е свързан с съответното законодателство да се запаси един водоносен слой, от който идва нашата питейна вода. Петицията е по директивата за а, в рамковата директива за водите. Това е водния ни цикъл. Водата идва от е, водоносен пласт. Е, е, и по този начин вижте какъв е нашия проблем. Проблемът е, че въпросната компания а, извършва минна дейност под водоносния пласт в материковата скала е, този водоносен слой не е чак толкова дълбок, той е под един хълм. Този водоносен слой е, доставя вода от 12 000 години насам. И ние о, преди две години е, направихме петиция във връзка с минната дейност, която води до минерализация на нашата вода. В 1998 година беше въведена защита на водоносните слоеве. Е, тази област попада в 1000 метровия е, радиус. Тук каменоломната е, виждате, маркирана в черно. в 1972 година беше издадено решение за минна дейност. Това е за една площ от 5 хектара и в 1998 година главният планиращ и инспектор каза, че това а, разрешение е изтекло. От тогава бяха извършени много проучвания от съвета на Корки, от общността. Изключително е важно, че а, Констатациите от всичките проучвания бяха, че този водоносен слой е изключително уязвим. Освен това, площа е повече от 40 хектара. Водата влиза от страни, преминава през системата, през каменоломната към потока, който е само на 600 метра от е, каменния, от е, каменоломната. И след това тази вода отива към града Мидълтън и още населени места в южната част на графство Корк. Тук може да видите, че са засегнати три речни басейна и виждате, че е, е, надморската височина е 344 метра. Виждате сателитната сме, е, снимка. Това е също така и един а, влашен район. Това е снимката в хидрогеоложкия доклад виждате в червено обекта водата прелива, а това е нашата питейна вода. Много трудно е да се вярва, че в днешно време може да има такава ситуация. Тук има всички условия за замърсяване, макар че тук водата не е замърсена. Много от отговорите, които получихме през годините, представляват само клишета, които пренебрегват много важните въпроси, които повдигаме. Виждате, че те приемат в 2002 година, признават, че операцията е без разрешение, тя е извън съответната площ в 2002 година Ирландия прие законодателство във връзка с каменоломни. Ние направихме предложение в местния съвет на графството и бяха въведени 59 условия дадено беше разрешение с условия на базата на планирането от 74-та година, което беше изтекло и което беше само за 5 хектара, което не нарушава не само ирландски закон, но и европейското законодателство, защото обекта сега е вече повече от 40 хектара. Това е, е този предпазен принцип. Е, директивата, рамковата директива за водите не беше е, спазена и компанията не зачете решението. На 3 януари имаше посещение от инспектор. И също така беше решено <clears throat> да се а, представи ОВОз. Невероятно беше, че борда не взе под внимание съвета на собствения си инстру... инспектор – а, от 59 условия те премахнаха 9 и смениха 3 и по този начин игнорираха съответната директива. Това е един фактор, който а, повлия на спазването на разпоредбите на директивата от е, решението на Съда на Европейските общности от 3 юли 2006 година не може да се провежда ОВОз преди окончателното решение на съда. И това е за един такъв а, е, чувствителен участък, така че нашата общност, Water Glass Community Association – твърди, че две европейски директиви са нарушени директивата за ОВОС и директ... рамковата директива за водите. Ние сме изразходвали 700 хиляди евро а, и резултатът е незначителен. Необходимо е да се запази качеството на водата за бъдещето. Следователно, ние призоваваме парламента да се присъедини към нашата общност, за да може комисията да разследва ситуацията в тази общност. И също така искам да представя на комисията съответната документация, която доказва казаното от мен. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както току-що обясни вносителя на петицията, загрижеността на общността е за бъдещото качество на питейната вода. За щастие, сега водата не е замърсена. Ще разгледаме директивата рамковата директива за водите и директивата за ОВОС. Няма да се занимаваме с, с директивата за питейната вода, директивата за птиците и за местообитанията. И ще нашата оценка доведе до констатацията, че няма нарушение. По въпроса за рамковата директива, комисията насърчава вносителите на петицията да използват процеса на публична консултация в рамките на рамковата директива за водите, която е задължителна за властите и да изразят своите проблеми за различните мерки, които да се вземат. Те биха могли да бъдат корекционни мерки, мерки за неразширяването, не, допълнително на каменоломната и е, също така да се прегледат и е, документите дадени от ирландските власти на комисията. Комисията е, все още не е получила част от документите. Това трябва да стане до 22 марта тази година и тогава вече ще се види дали предварителните и коригиращите мерки са взети предвид. По въпроса за директивата за ОВОС, основният въпрос е размерът на каменоломната и сателитни, сателитните снимки показват, че има една централна а, зона, където се, се копае и оперативната зона, която прелива и излиза извън очертанията на разрешението, получено през 1974 година. Основният въпрос е дали Операцията надвишава 25 хектора. Ако е под 25 хектора, тогава Решенията се вземат за всеки конкретен случай, дали има въздействие върху околната среда. Ако е повече от 25 метра, и ако се вземат предвид и бъдещите разширения, което е всъщност проблема на вносителите, вероятно този прак е надвишен. За съжаление, конкретният въпрос на комисията до ирландските власти, който беше зададен по време на едно заседание в средата на миналата година, всъщност решението е издадено за 5 хектара, не повече което отговаря на казаното току-що от вносителя на петицията. Основният въпрос е какво е статуквото, защото разрешението просто е лист хартия. Комисията спазва ли това разрешение и копае ли само в рамките на това разрешение? ирландските власти, не само в 1974 година, но и по-късно, уточняват, че по ирландското законодателство всяка каминоломна по-голяма от 5 хектара подлежи на ОВОз. И така, госпожо председател, в този момент, поради забавенето на отговора на ирландските власти относно размера на каменоломната. Не мога да ви представя повече информация, но мога да ви уверя, че комисията ще следи информацията и ще вземе необходимите мерки в сътрудничество с ирландските власти. Благодаря, госпожа пред... Благодаря, господин Керли. Благодаря ви. Първо за това, че изявихте вашата позиция. Това е голяма отеха за много хора, че те могат да изразят проблемите си в пред Европейския парламент, при положение, че това не са можали да направят в собствената си страна. И а, от пред, името на представителите, аз искам да благодаря на Watergrass Hill Community Association за тях, тяхното старание. А, а, казва се, че една картина е, е повече от хиляда думи. Тук а, ние бяхме убедени и ние сме много загрижени за качеството на водата и това е основният въпрос. И не само, както вие казахте, защото това се отнася за 800-те граждани на Лотеграс Хил, но и за цялата общност. Тоест въпросът е много важен. Той може да засегне здравото на повече от 50 хиляди хора. Никой не е против развитието. Има много добри каменоломни в нашия регион. И, но Здравето на гражданите трябва да бъде на първо място. И след като изслушах казаното от комисията, много е важно да се гарантира да се покаже, че каменоломната е на много по-голяма площ от 5 хектара, според нас тя е 45 до 50 хектара, което е в нарушение на разпоредбите. Следователно, Watergrass Hill Community Association се прави в техните опасения, особено в здравен аспект. И е много важно това да се разгледа много внимателно, да се прецени най-вече дали съответния орган и по-специално съответното производствено предприятие са добри работодатели. Това не е а, проблем. Тук говорим за отделни хора, за качеството на водата, която те пият и от това, което виждаме те имат основание за тревога. Благодаря на комисията, че са стигнали до удовлетворително а, решение. И още един път искам да поздравя Бари за неговата инициатива. Благодаря, господин Кърли, господин Хигинс. Благодаря, госпожо председател. Искам също така да благодаря на господин Къртин и на хората от Waterglass Hill за презентацията, която те ни показаха. И аз мисля, че това беше едно много добро представяне, което подчертава отново критичната роля на местните общности – които защищават своята околна среда. Защото когато говорим за чиста вода или чист въздух и борбата срещу замърсяването, местните власти са основния фактор за накърнимостта на околната среда и здравето на общността за да може ние да дадем на децата си една чиста околна среда. И това е различно от търговските интереси, чието операции причиняват тези проблеми. Това е различно и от държавата, и от правителството, които често са в положение на конфликт на интереси с големите предприемачи. И така, госпожо председател, аз е, не разбрах напълно това, което каза комисията. По-късно ще прочета документацията, за да се запомня, да се запозная по-подробно с проблема. Но а, обекта, където се разработва а, не е критичната площ. Критичният фактор е размера на площа, която е повлияна, защото въздействието на един или два хектара, които причиняват замърсяване или по някакъв начин причиняват дистрес на околната среда, в случая на водите, това засяга една много по-широка, по-голяма площ и това също трябва да се отчете. Мисля, че здравият разум би трябвало да се намеси тогава, когато се представи един случай по такъв ясен начин, както беше направено днес, фактите говорят сами за себе си. Нещата на място също така говорят а, сами за себе си. Имайки това предвид, ако Европейския съюз като пазител на околната среда, както се предполага и като защитник, както ни се казва, на най-добрите практики, над националните интереси, би трябвало да а, изпълни това, което иска местната общност. Има ли някой, който иска да вземе думата? Тогава ние ще изпратим писмо на министъра на околната среда на Ирландия, от когато ще поискаме един конкретен отговор по този въпрос, за да се разбере дали има нарушение на тези е, 5 хектара. Следващата петиция е френска във връзка с е, изграждането на мост върху река Луар. Дами и господа, членове на Комисията по петициите, първо бихме искали да ви благодарим за това, че обърнахте внимание на нашата петиция. Петиция, която е против построяването на няколко неща през и около е, е, е, Луара. Преди няколко години властите в Орлеан се съгласиха с построяването на мостове и околовръстен път. Но нашата асоциация е против построяването на мостовете, защото не се спазват изискванията и не се търсят альтернативи. Спецификациите а, са несъстоятелни, освен това, защото те не водат до устойчиво развитие и не подпомагат опазването а, на естествените местообитания и а, на животинските и растителни видове. От друга страна, на изток от Орлеан има планове да се построи мост, което е против всяка логика и против а, правилата. А, директивата Натура 2, е, по Натура 2000 а, подчертава изрично изискванията, свързани с а, СЗЗ, което е специалната защитена зона като понятие. Посочва се, че мостът е, е един байпас, а за да се намали а, транзит, а, потока на транзитно преминаващи тежки камиони – но а, това, което се предлага от техническа гледна точка, се оказва не особено състоятелно. А трето, ам, проекта, плана на общината се опитва да избегне изискванията по поредица от директиви на европейските общности, раздробявайки проекта за построяването на околовръстен път – а, поредица от територии, които ще бъдат засегнати от околовръстния път, са свързани с местообитанията, с, с а, директивата за а, дивите птици, а, влизат в списъка на ЮНЕСКО с значими паметници и така нататък. Трябва да, бъдат защ... Трябва да бъде защитено биоразнообразието И въпреки, че френският президент подчертава, че трябва да бъдат спазвани тези правила, касаещи опазването на околната среда, за съжаление продължават тези планове. Е, така, втората цел биоразнообразието нека природата влезе в всички планове, касаещи стопанисването на земеделските земи и също така градостройствените планове агломерацията Орлеан, което е голямата община на Орлеан, всъщност не е провела достатъчно консултации с кметовете на отделните селища, които ще бъдат засегнати от изброените по-горе проекти. И не се предлагат никакви альтернативи за предложените проекти биха се създали поредица дори от проблеми в движението по пътищата наоколо, а вместо да бъде улеснено движението по пътищата. През октомври 2003 година имаше визита от страна на заинтересовани а, членове на комисията – и през 2008 година бяха формулирани поредица от изводи и бяха а, предоставени а, така основанията, поради които а, се дава отрицателно мнение. Поради това, миналата 2009 година шосето а, в частта около шаси а, беше изключено от този проект, обаче въпреки това се продължава с плановете. През на 11 март 2009 година нашата асоциация беше в Орлеан, за да поискаме а, отхвърлянето на плановете за строежите в Орлеан. Едва през декември 2009 година тази дискусия беше започната и цели 4, 5 и 7 от плана на президента на Република Франция едва ли могат да бъдат изпълнени именно поради поредицата от нарушения, за които споменах. Благодаря ви. Е, от името на комисията господин Вандерштеген или госпожа Вандърштеген поправя се госпожа председателстващата. Разрешете ми, дами и господа, да ви предоставя някои обяснения във връзка с този казус. Чухме презентацията, но нека да обобща. Жалбата е във връзка с построяването на един мост на изток от Орлеан, е, както казва вносителят на петицията, а това засяга поредица от територии, които са в обсега на действие на директивата за естествените местообитания и за дивите птици. Друга част от плана предполага един обиколен път, едно отклонение, за да може тежкотоварните автомобили по-лесно да достигат до, ново, до новата развиваща се индустриална зона. През декември 2008 година съвета на Орлеан взима решение в тази връзка и във връзка с управлението за следващите 20 години на земеползването в целия район. И така, за момента а, мо, построяването на моста е чиста хипотеза на 30 ноември 2009 година, което е съвсем наскоро, беше посочено на вносителите на петицията, че няма разработени планове и ако стане това, то проекта няма да започне преди 2020 година. Но ако се вземе решение за построяването на моста, ще се наложи да бъде направен овоз по а, изискванията на директивата. И комисията тогава ще информира уважаемата комисия на парламента за всяко ново развитие в тази област. Благодаря за вниманието. Merci, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко бих искала да ви предложа своя коментар по този въпрос. Беше ни казано, че има нови развития, а именно, че най-новият административен документ, касаещ така изследване на необходимостта и полезността на а, моста и неговото отрицателно, евентуално отрицателно влияние върху местообитанията на, е сравнително наскоро а, направено, а именно края на миналата година. Петицията започва а, още от 2004 година. Тоест за повече от 6 години вече комисията а, дискутира и никакви гаранции не се дават по отношение на това а, дали ще бъдат спрени а, тези действия, за да няма никакъв риск за а, биоразнообразието. И сега чуваме, че комисията казва, че а, малко прекалено ни са страховете, защото ако има план а, за а, развитие на земеползването и, негово, и управлението, а, бъдат направени, то това няма да касае период преди две години. И след 6 годишни дискусии ние само това сме постигнали и не можем да приключим петицията края на 2009 година ние а, чухме друг а, в, вносител на петиция по същата тема, но не виждам да сме постигнали някакъв прогрес. Не виждам нещо да е направила а, държавна, а, да, френската държава и това, че най-рано от 2020 година нещо може да се развие, едва ли е задоволяващ ни отговор. Аз бих искала да настоявам комисията да продължи да следи развитието и да изисква от френската държава и съответните местни власти точно обяснение. Компетентният орган в Франция трябва да предостави спецификациите по всички тези планове, за да могат да се разяснат всички мъгляви и неясни моменти от този казус и да се види кои именно територии трябва да бъдат защитени по директивите за биоразнообразието, дивите птици и така нататък. Знаем, че а трябва да се използват всички инструменти, които имаме на свое разположение, за да накараме всички държави да уважават общностните правила. Благодаря. А, извинявайте, извинявайте. Госпожа Грюни е преди вас. Аз Бих искала да благодаря на вносителите на петицията за това, че са тук, за да ни обяснат причините, поради които те продължават да поддържат своята петиция. За нас е трудно да вземем позиция, защото все още е в проектна фаза всичко това. Предварителна проектна фраза. И за сега а, не можем да определим точно кое е в компетенциите на френската държава и кое е в нашите компетенции. За момента всичко е само една хипотеза. А, комисията упомена нещо за ОВОС, но без това ние можем да си прекараме години наред, дискутирайки въпроса, но не можем да знаем дали това ще бъде един ден от полза за региона или не. Аз чух какво казахте, госпожо Белие, за околната среда, но в същото време имаме нужда от проекти, за да осъществяваме развитието си. Днес чух какво имат да кажат а, вносителите на петицията. Очевидно пряко са засегнати. Те посочват, че има поредица от а, директиви, които а, биват нарушавани, не само от тази за естествените местообитания, но сега в момента сме в рецесия и може да се каже, че повечето държави членки не са особено амбициозни за това да държат строго и стриктно на изпълнението на някои от изискванията. Но си мисля, че днес ние не можем да вземем а, твърда позиция. Но смятам, че трябва комисията да изисква да се направи ОВОз, който трябваше да бъде направен много отдавна. И тогава като чуем резултатите, ще имаме възможност да изградим и предоставим позицията си. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички за цялата работа, която сте свършили. Преди две години бях на мисия за установяване на фактите. Отидохме в Орлеан, в региона на Лоара. И що се отнася до моята група, аз искам да изразя от нейно име позицията, че тези проекти а, създават нови работни места. И това е нещо, което е в съответствие с така нормалните стъпки, обаче това трябва да бъдат зелени проекти, проекти, които се съобразяват с околната среда. Когато отидохме в района на Лоара, аз бях удивена от красотите на пейзажа там. И в същото време в един толкова прекрасен регион – а се виждат едни неща, които будат очите, изваждат очите, защото изведнъж в тази красота някакви ужасно натоварени шосета. Да, инфраструктурата е нещо, което трябва да се ползва. Аз не съм тази, която трябва да каже дали точно така толкова натоварен трябва да бъде трафика. Местните власти трябва да го кажат. Но дали пък точно такъв тип проекти трябва да се прилагат в региони, като а, този, който дискутираме, и това не се отнася до, само до Франция, а до всички държави членки. А, правилата, а, проистичащи от Натура 2000, трябва да бъдат уважавани. Ние трябва да анализираме последиците когато става въпрос а, за въздействие въздействие върху целия регион на Луара. Не става въпрос за един конкретен проект, а за целия регион. Ако аз бях от този регион, аз щях да се бия много здраво, за да защита такъв един регион, който привлича толкова много туристи поради природните си красоти. Така че аз бих била много против да се излее и дори още една кофа цимент там. Но очевидно не аз съм а, човека, който трябва да изрече присъдата. Благодаря. А, υπάρχει μία πρόταση από την κυρία Πελιέ. Благодаря, госпожо Алкин. Има предложение от госпожа Белие. да напишем писмо до френските власти. бих искала да ви попитам, съгласни ли сте всички с това предложение? Значи това е предложението, което имаме. Да напишем писмо, което да бъде адресирано до френските власти в региона на Орлеон. да не се прави нищо повече по тези проекти. Дори и те да са само в предварителна проектна фаза. Или каквото бихте искали да се запише. Трябва да го решим. Не, никакъв проблем няма да изпратим писмо. Но какво да напишем? Да изискаме овоз да се направи. Какво да напишем в това писмо? Това искам да кажа, госпожо Огън, цяла Франция е много красива, не само Орлеанската част. Европа като цяло е красива, аз бих искала да подчертая. Да, госпожо Бели. В писмото аз бих предложила да напомним на съответния компетентен орган а, за неговите задължения, проистичащи от директивата за естествените местообитания, а, защитата на местообитанията за запазване на биоразнообразието и а, съответно да се подчертая, че тези проекти не биха помогнали в тази насока. След като се направи овоз, ние трябва да видим дали правилен, правилно се постига баланс а, по отношение на а, управление на земите и активите, които има там и съответно Натура 2000. Благодаря. Имам въпрос. Ако подходим като този, е, към този проблем все едно вече са започнали строителните работи, дали няма да му предадем по-голяма значимост, отколкото има? Абе, опитвам се да бъда учтива, да го кажа някакси така по-приемливо. Je vous propose l'approche suivante. Предлагам следното. Директивата за естествените местообитания подчертава, че когато става въпрос за защита на биоразнообразието, всичко трябва да бъде приложено а, като изисквания към всеки един проект. По-точно по за ОВОС говоря. И така, ние не разглеждаме тези планове като а, плана за построяването на а, околовръстен път а, или пък отклонението за тежките камиони или каквото и да било. Има един план на, за сближаване на териториите. И е твърде възможно тези проекти, за които беше упоменато, а да придобият така сила и да се реализират. Ето това ние трябва да спрем да предотвратим. Благодаря. Ние трябва да решим какво да се включи в писмото. Може да поискаме разяснение до едно много учтиво писмо, с което молим за разяснение. Имате ли нещо против? Ура, председателката няма микрофон. Да, нека да се опитаме да бъдем а, любезни с а, местните власти, защото това все още е в сферата на плановете, който може и никога да не бъде реализиран във вид на проекти. Отново не се ползва микрофон. Така, сега да преминем към точка 16. Носителя на петицията е Оливия Перион. Каса е строително разрешение Олivия Перион не е тук. Господин Вандерштеген, може би, ще ни даде разяснение по въпроса. Благодаря. Госпожо председател, нека да обобщя ситуацията. Жалбата е относно строежа на 53 жилища и дом за възрастни хора с 80 легла планираното строителство влиза в е, специално защитена зона по директивата за опазване на птиците. В петицията се казва, че ще има въздействие върху селенищата в района на Герант. Вносителите са внесли жалба срещу, строител... срещу разрешението за строителство в Нант, която обаче е отхвърлена тъй като има министерски указ, след като е дадено разрешението, след което се жалват на по-високо ниво. Какви са европейските разпоредби, които действат тук? Това е директивата за опазване на птиците. Държавите членки трябва да предприемат специални мерки за защита на специалните защитени зони и местообитанията на птиците по отношение на замърсяване, обезпокояване на птиците. Има и решение на съда на европейските общности, специални защитени зони, които не са обозначени като такива не е трябвало да бъдат, трябва да попадат по същия режим на защита, така че в този случай разширяването на защитената зона, което да включи мястото на обекта, е нещо, което ще даде възможност на съвета на НАНТ да направи това 3 месеца преди да излезе строителното разрешение. Това е част от зоната, която е трябвало да бъде обозначена като специална защитена зона. Режимът на защита, както се прилага по, птицата, по директивата за птиците, трябва да... Какви са последните развития по този проект? Тъй като последната устна комуникация от 23 декември комисията след това изпрати писмо до френските власти, с което изисква пълна инвентаризация и описание на ситуацията във всякакви аспекти, правни, административни и човешки. Досието е актуализирано на последното заседание през февруари. Получихме добри новини. Френските власти ни информираха, че жилищният проект за колективни и индивидуални жилища е изоставен. Общинският съвет ще даде зоната за управление на крайбрежните власти. Друга част от земите могат да бъдат закупени от борда, за да се осигурят зелени пояси. Ще поддържаме информация относно бъдещите развития. Благодаря. Имате ли някакви коментари? Мисля, че докато не получим документите, не можем да вземем позиция. Това, което чухме всъщност, отговаря на казаното от носителя на петицията, когато говори пред нашата комисия. Така че мисля, че наистина номерите са добри. Благодаря. Кире Бостинаро. Мадам президент, я партажа си л'опинион, l'opinion qu'il faut Господин Басинари. Да, аз смятам, че тази петиция трябва да стане отворена, поне докато получим официално писмено становище от Общинския съвет. Когато го получим, можем или да решим да обявим петицията за приключена, или да я оставим отворена и да продължим работа по нея. Госпожа Берие. Съгласна съм с казаното от колегата току-що. Вносителите на петицията ни писаха и се извиниха за това, че не могат да дойдат днес. Ние им е дадено достатъчно ранно уведомление. Те ни помолиха да оставим петицията отворена, докато не получим потвърждение от Общинския съвет. Така че смятам, че можем да изчакаме няколко седмици. И на следващото заседание, ако не сме получили писмен отговор, тогава бихме могли да решим какво да правим. Така че да изчакаме официалното потвърждение преди да приключим работа по петицията. Вносителите ми казаха, че според тях Комисията по петиции върши много добре работата си. Тук говорим за човешки дейности, економически дейности, екологични дейности. Всичко това са много важни и дейности. Радвам се, че можем да работим в така положителна атмосфера. Сега мисля, че можем да продължим. Надявам се да получим още положителни новини. Следващата петиция, номер 17 от господин Нилсен. Това е петиция във връзка с нарушение на правилата на Европейския съюз в областта на околната среда, във връзка с проект за строеж на вакансионни вили в Дания. Благодаря, госпожо председател. Искам да напомня, че имаше оплакване от вносителя на петицията във връзка с факта, че данските, датските власти са разрешили първо строежа на 20, след това на още 12 вакансионни вили на малкия датски остров Аро. Той е 4 км дълъг, 3 км широк и това е част от Натура 2000 защитени територии. Това се направи в изпълнение на задълженията по директивата на птиците и директивата за местообитанията. Е, островът е международна защитена природна зона по Рамсарската конвенция. Конвенция основните видове с е, животински видове и птици са засегнати. А, това е едно, един проект за построяване на 20 вакансионни вили, а в 2008 година се предложи още 12 Вили, а, вносителят на петицията е загрижен от а, разрешението за, строен, за строеша на допълнителните 12 вили. 17% от Европейския съюз в момента са включени в Натура 2000 и факта, че този район е включен в Натура 2000, не изключва други човешки дейности, но трябва да се прецени потенциалното въздействие върху местообитанията и върху животинските видове защото всеки план или проект, който не е свързан с или необходим за управлението на обекта, може да има въздействие и трябва да бъде подложен на ОВОС с оглед на целите на консервацията. Всички ние знаем колко са важни тези обекти за защита на природата. Поради това датските власти пре, е, оценяват възможното въздействие на планираните вакансионни вили върху острова. В е, първия случай с 20-те вили комисията разгледа този казус и иска да посочи, че според информацията на датските власти е спазен член 6 на директивата за местообитанията, също така е извършен и ОВОз. В допълнение към това, ОВОз, съгласно директивата а, 200 и а, 79409 е извършен, не е извършено също така нарушаване на законодателството във връзка с развойната дейност. Що се отнася до втория случай през август 2008 година, вносителят на петицията е представил допълнителна информация, именно възражение – за построяването на е, още 12 вакационни вили на остров Орал. Това е съв... съпътствано с конкретна информация и е, вносителят е, е загрижен за кумулативния ефект от добавянето на тези вакансионни вили – Пита се как ще се спази директивата за птиците и как ще се предотврати а, разрушаването на обекта. Комисията след това беше информирана, че са извършени два овоса. Датските власти обясниха какви са изводите, какви са притесненията. Това е един остров, в който идват е, много хора с лодки. Е, те идват с кучетата си, които биха могли да повлияят на е, птиците, на популацията птици в острова. На база на тези наблюдения и констатации, датските власти предложиха включването на мерки в следващото задълбочено планиране. Това са много мерки. Например, някои от тях са тези вили е, и тяхното строителство да остане за сега отворен въпрос строежа е, се извършва след е, размножителния сезон и целта е да се намали също така шума от трафика ще бъдат издадени листовки за защита на птиците на острова. Ще се забрани а, достъпа до тези места по време на размножителния сезон. И също така ще се разгледат и мерки, да не се допуска влизането на кучета и котки в острова. Преди тези мерки комисията не смята, че тези допълнителни 12 вили нарушават закона за екологията. Но това, което тревожи комисията е кумулативния ефект. Трябва да се противопоставят е, властите на е, натиска. Радвам се, че мога да ви кажа, че проекта на този план за управление заедно с други е, планове за управлението на други обекти – беше внесен за консултация с общините в Дания през януари тази година. Този план е, отговор... е на уебсайта на съответната агенция в Дания, където може да се види. Благодаря. Аз очаквах, че госпожа Хокин ще се обади. Мисля, че нещата са много ефективни, защото в крайна сметка след това се, се, се имаше много заседания. Аз не знам дали е добре да се построяват тези вакансионни вили, но Очевидно това е свързано с дебати, които са много оживени. И аз съм много съгласна с заключението, което беше дадено от а, а, комисията, т.е. нямате възраждения. И така, да се надяваме, че ще се спазят обещанията и че няма да се построяват повече от 12 а, е, а, е, вакансионни вили в района. Е, Сега Uh, from uh, Mr. Cashman, Cashman from the Commission. Господин Кешман от комисията. Не, господин Кешман. Така ли? А, не, не, тук. Госпожо председател, моя колега Силвио Айли ще отговори. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция се отнася а, до проекта за изграждане на магистрала между Киплев и Сонденборг в Дания. Вносителите са загрижени от оценката на въздействието за околната среда в региона. Всичко това е включено а, и в дискусията по един цял пакет от подобни проекти с датските власти. Първоначалния овоз беше допълнен с резултати от допълнителни изследвания на въздействието, за да бъде поставен целият проект в съответствие с изискванията на Директивата за естествените местообитания. И така на 19 март 2009 година беше взето решение да се затвори, приключи петицията и а нищо повече не е предлагал на вниманието на комисията по този проект. Благодаря. Да, госпожа Алген, заповядайте. Да. Благодаря за дадената ми дума във връзка с тези проблеми. Проблемът е, че някои от проучванията не бяха извършени. Например, за кумулативния ефект от увеличения трафик. Като резултат от това, при такива проекти трафика се увеличава в съответната област, а това не би трябвало да се случва в зона под обхвата или в обхвата на Натура 2000. Комисията не направи необходимото, а за да накара Дания да спази изискванията и Дания не го направи. Не винаги комисията се намесва а, в случаи, в които а, съответните национални власти не следват стриктно изискванията по Натура 2000 и така. Или едно куму, а, изследване на кумулативния ефект трябва да се направи във връзка с увеличаващия се като резултат от проекта трафик или не. Иначе риска съществува и движението по пътищата в региона ще се увеличава. Освен това, изследване, а, достатъчно добро изследване на альтернативни пътища или начини за разрешаване на проблема не е направено. Ето защо си мисля, че комисията наистина трябва да бъде по-твърда във връзка с внушаване на необходимостта от стриктно спазване на изискванията по директивите. Аз мисля, че ние трябва да защитаваме нашите директиви, когато те биват, биват нарушавани, а не да ги променяме. Ние просто трябва да направим необходимото, за да бъдат те спазвани. Знаем за много случаи, в които проекти а, биват приети, одобрени, но необходимите, изискваните а, стъпки не са извършени. Всъщност Дания е предприела всички необходими мерки и направила необходимите стъпки, но много други не го правят. Така че искам да се обърна с искане към комисията да спазва своите ангажименти и да е, изисква спазването на правилата. Благодаря. Какво бихте искали да направим, госпожо Олген? Дали смятате, че ще е добре да се обърнем към комисията с искане да приключи това изследване по отношение спазването на процедурите? Какво предлагате? Защото е направено проучване. Какво е вашето предложение? Просто трябва комисията да настоява за точното изпълнение на директивата. Не само да търсим ефекта, въздействието на а, тази магистрала върху околната среда, а кумулативният ефект от непрекъснато увеличаващия се трафик да бъде изследван. Не знам кой е най-елегантният начин да се каже това или да се направи това, за да постигаме това, което искаме да бъде постигнато, но трябва да се направи нещо. Да, значи всъщност е доста по-лесно, отколкото си мислех. Беше ми казано, че е много лесно. Просто трябва да изпратим едно писмо на комисията и да държим под око развитието на нещата, като оставим отворена а, петицията, докато ни се предоставят достатъчно допълнителни данни. Благодаря. Eh, И така стигаме до петиция номер 16 от германски гражданин Антон Хубер. Моля, представителят на комисията. Добър ден! Това е една петиция по плаваемостта на река Дунав в отсечката между Штраубинг и Филсхофен. Европейският съюз се е ангажирал да оптимизира транспорта чрез устойчива транспортна система за пътници и стоки по водните пътища, които са основен аспект на тази политика. И това е така, независимо дали ще се използват самостоятелно или ще бъдат комбинирани с други методи на транспорт. Този конкретен проект касае река Дунав, която свързва Северна Европа с югоисточната част. Дунав представлява не само коридор за европейски транспорт, но и е много важен район за природата. Това е една конкретна отсечка между Штраубинг и Филсхофен, който канал е изключително важен и е необходимо да се разгледа цялостната инфраструктура – за да сме сигурни, че зоната е правилно защитена. Така че са необходими необходимите правилни проучвания. Концепцията за такова едно проучване е приета от страните и води до създаването на група, която да разгледа целият въпрос, за да се гарантира, че съществуващото законодателство се прилага по правилния начин. Групата се състои от е, четирима представители на бизнес общността и четима представители на природозащитници, както и с независим представител. Доктор Хубер е част от тази група. Групата заседава за първи път на 5 февруари. Следователно се счита, че петицията за блокиране на финансиране поради липса на безпристрастност от страна на фирмата RMD Wasserstrassen не може наистина да бъде прията. Когато говорим за начина по който са направени нещата по отношение на кодекса на професионално поведение, по отношение на конкретния регион, са предприяти определени стъпки. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, по отношение на предмета на петицията, бих искал да кажа, че се води дебат между засегнатите страни относно дали трябва да има втори коридор север-юг, защото има един по Дунав, чийто капацитет вече е запълнен. И това също трябва да бъде взето предвид. Ако резултатът от проучването е негативен, трябва да се помисли за альтернатива за осигуряване на транспортен капацитет. Що се отнася до петицията, смятам, че комисията представи много ясно заключението си и заяви, че комисията ще продължи да следи развитието и ще изчака докато всички проучвания представят резултатите си. Така че петицията трябва да остане отворена. И комисията трябва да продължи да следи нещата до получаване резултати. В момента не можем да приключим петицията, защото сме получили всичката информация. Искам да благодаря на комисията че остават верни на обещанието си и не предоставят средствата. И няма да предоставят това финансиране, докато не приключат всички процедури. Благодаря.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 преди да разгледаме петиция номер 20. Та така, че със съгласието на докладчика по петиция 20, сега ще разгледаме петиция 22. Тя касае депо за отпадъци в Пелопонес. Госпожо председател, представители на Европейската комисия, уважаеми депутати. Благодаря ви много, че разгледахте тази петиция, която не ме засяга лично, а засяга 9500 от нашите граждани. Затова искам да благодаря и на гръцките депутати в Европейския парламент, които ме подкрепиха и които вярват в тази петиция. Една снимка говори колкото хиляда думи, но аз не мога да направя презентация с хиляда думи, затова ще ви покажа снимката. Това е снимката на обекта, за който говорим. Това са мъслени горички, лузя, които искат да превърнат в сметище. Това са и продуктите от този регион – вино, стафиди, маслини, зехтин. А сега искаме, искат тук да направят сметище. Ще ви предоставя тези продукти да пиете за ваше здраве. Дами и господа, построяването на депо за отпадъци в този регион е незаконно. не отговаря на технологични принципи, не е рентабилно и ще вреди нашето здраве, здравето на нашите деца и здравето на няколко хиляди туристи, които посещават ежегодно нашия район. Ще ви покажа някои документи, които доказват, че ситуирането на сметище тук не е обосновано от правна гледна точка. Предоставил съм редица документи, които показват, че съгласно законът от 2003 година не е възможно първо да се разрушава околна среда, за да се построява сметище. Част от региона е горски район, друга част е лози и маслинени горички. Това е район, от който всъщност идва продукцията, която току-що ви показах. Разполагаме с редица документи. Имаме и петиция от региона, подписана от госпожа Русо, която се жалва за построяването, срещу построяването на това сметище. Бихме искали да знаем коя служба е компетентния орган. До този момент не сме получили никакъв отговор. Нито една от правните процедури до този момент не е осъществена. Знае, че нямам достатъчно време, само искам да кажа, че до сега в нашия район имаме три депа за отпадъци, които функционират и тези три депа са съвсем достатъчни за решаване на проблема с отпадъците в региона. Ще има и завод за преработване на отпадъци, който ще бъде построен следващите две години. Защо тогава да се харчат 7 милиона евро за построяване на ново депо за отпадъци? особено като имаме предвид през какви тежки економически моменти минаваме сега. Искаме както да спестим средства, не искаме да допускаме разходването на 7 милиона евро. Някои хора ще кажат, че съм че действам против моята страна, но това не е вярно. Напротив, искам да опазя моята страна и да не допусна повтарянето на грешки от миналото. Дами и господа, няма да продължавам по-нататък. Внесъл съм документите във вашия секретариат. Има редица разпоредби в нашето законодателство относно опазване на околната среда. Нашия регион попада в програма Натура 2000. Що се отнася до питейната вода, ние имаме изобилие от питейна вода, но разпоредбите на закона не се вземат предвид. Така че, моля ви, помислете за това, че ние ще загинем, ако този обект бъде построен. Какво бихте направили вие, дами и господа, ако сте на наше място? Както казах и преди това, аз не говоря о свое име, Говоря от името на 9500 мои съграждани, моите родители, моите деца. Не искам всички тези хора да загинат. Затова говоря тук пред вас. Дами и господа, вие обичате нашата страна. Така че, моля ви, не ни оставяйте да умрем. Вие знаете за подкрепата, която получихме по време на гръцката революция срещу турците. Нашият апел към вас е не ни изоставите. Моля. Είναι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση των ονομάτων. Много ви благодаря. Представител на комисията, моля. Вие също сте от Гърция. Имате и същото име, като вносителят, на петицията. Да, освен това идваме от същия район, от който е вносителят на петицията. Съгласно тази петиция има планове за построяване на депо за отпадъци в е, жилища район, много близко до паметници на културата. Много близко и до морето. Според носителят на петицията, това е район, който е податлив на земетресения – тази петиция вече била внасена и закрита на базата на нова информация. Комисията реши да я отвори отново. Вносителят на петицията изпрати едно ново експертно проучване, което показва, че този проект е неприемлив. Европейската комисия поиска от носителя да предостави допълнителна информация – която доказва, че този проект противоречи на европейските директиви. Тази информация все още не е получена. Европейската комисия би искала да потвърди първоначалния си отговор на тази петиция. Комисията би искала да заяви, че разполагането на депо за отпадъци не е отчетено в е, европейското законодателство. Има законодателство, което позволява построяването му, но такъв един проект е, подлежи на определени процедури, при които трябва да се извърши оценка на въздействието. Комисията обаче не може да повлияе за извършването на такива проучвания. Това е отговорност на държавите членки. Единственото изключение от това правило е в случаи, когато държавата членка е допуснала грешка в оценката. Разполагаме с проучване. Заключенията, от които по отношение на въздействието върху околната среда са, са противоречиви. Това сметище е много близо до брега на морето, близо до паметници на културата и естествени местообитания. Това обаче не означава, че сметището не може да бъде построено. Това е решение, което трябва да бъде взето от властите и Бих искал да насоча вниманието ви към директивата, която посочва, че управлението на отпадъците е компетентно за държавата членка. Така че Европейската комисия не може да се намеси. Гръцките власти вече са приели законодателство в тази област, следвайки препоръките дадени от Европейската комисия. Въпросната директива също съдържа разпоредби, отнасящи се до оповестяване на информация пред обществеността, както и възможността обществеността да играе роля по отношение на проекта. Властите трябва да вземат предвид общественото мнение, но не са длъжни да следват това становище буква по буква. Вносителят на петицията заявява, че разполагането на това депо за отпадъци ще доведе до замърсяване на питейната вода в региона. Това обаче зависи дали, от факта дали депото ще отговаря на европейското законодателство. Е, кирия Проедре, кирия Снадафи, Θέλω να σας πω ότι γνωρίζω τον αναφέροντα, τον γνωρίζω διότι έχει έντονη κοινωνική... Благодаря, госпожо председател. Позната ми е тази петиция. Тук разполагам с едно писмо, което представлява жалба от други 8 кмета в този район, касаещи същия проект. Аз познавам региона много добре и съм съгласен с носителя на петицията. Мястото на това сметище е много близо до река Феникс, която се използва за напояване на района и е много важен за отглеждането на земеделски култури. Регионът получава и питейната си вода от тази река. Разполагането на този обект за отпадъци на избраното място ще има сериозен ефект върху земеделието, здравето на жителите в региона. Бих искал също да спомена, че представителят на комисията, който е явно от същия регион, не спомена директивата за питейна вода. Явно в случай има нарушение на тази директива, така че трябва да разгледаме отблизо случай да поискаме разяснения. Вносителят на петицията споменава за 7, 000, 7 милиона евро. Много е важно тази сума да има съответната възвръщаемост. Някои хора смятат, че Европейския съюз трябва просто да разпространява и осигурява средства, но парите, осигуряването на Европейския съюз трябва да бъдат използвани по подходящия начин и за полезни проекти. След две години ще се намерим в положение, в което тези 7 милиона евро няма да са постигнали нищо особено. Аз предлагам да изискаме допълнителни информация от гръцките власти. Трябва да ги попитаме дали те смятат, че този проект трябва да бъде осъществен. защото в същия район ще се строи и завод за преработка на отпадъци. Така че вероятността потребностите на този регион вече ще бъдат посрещнати от построяването на този завод за преработка на отпадъци. Така че това, което предлагам и комисията да изпрати писмо до гръцките власти, в които да посочи, че факта, че ще бъде построен завод за преработка на отпадъци, ще реши проблемите на района по отношение на отпадъците и да поиска допълнителна информация по проекта, така че тези 7 милиона да не бъдат просто прахосени. die These vertreten, äh, ähm, Mülldeponien ohne, Gefährdung äh, wird es nie geben. Im Endeffekt sind Mülldeponien. Идеята за създаване на сметище без създаване на опасности е невъзможна, защото сметищата винаги остават за следващите поколения, така че проблема просто го прехвърли към бъдещето. В източна Германия имаме такива проблеми, които наследяваме от времето на социализма. Така че, наистина проблемът на едно депо за отпадъци се прехвърля винаги на бъдещите поколения и трябва много внимателно да подходим към тези проблеми. Комисията казва, че от една страна не може да се намеси, освен ако не е ясно че има някакви проблеми при оценката. Ако разгледаме снимката от въздуха, виждаме, че реката също е в близост до мястото на сметището и наистина изглежда, че тук има обем, проблем с оценката. Не е взета предвид и директивата за питание на вода. Така че смятам, че трябва петицията да стане отворена, да напишем едно писмо, че рамковата директива за водите също трябва да бъде взета предвид. Така че в този случай трябва да се намесим. И аз съм съгласен с преждеговорившия. Макар, че не зная дали ние можем да кажем на гръцките власти дали тази идея е добра или не. Но мисля, че петицията трябва да остане отворена. Мисля, че това казва и комисията, защото като цяло властите изглежда се си свърши работата, но тук имаме някои доказателства, че изглежда не е направено цялостно проучване. Може би трябва да включим едно искане, в което да посочим, че днешно време има някои по-интелигентни начини за решаване на проблема с отпадъците, вместо да ги замитаме под килима. Благодаря ви много. Мисля, че стигаме до един важен момент, когато говорим за Гърция, имайки предвид ситуацията в Гърция, някои от решенията взимани в миналото сега се преразглежда, така че наистина трябва да изпратим това писмо до гръцките власти. Благодаря ви за участието. Госпожа Белие, аз бих искала да се позова на правите вече коментари. Имаше нещо интересно в казаното от комисията. Бе дадена информация относно въздействието върху водите. Комисията каза, че целесообразността и спазването на изискванията за такива проекти са свързани с ефекта върху водите. Но ние нямаме правилната необходима оценка, за да определим дали ще има някакво въздействие върху водите в района или не. И докато не получим такава информация, аз не смятам, че наистина можем да оставим нещата да продължават. Както някои от носителите на петицията са посочили, на лице е реален риск от настъпване на сериозни проблеми с водата, поради което ние трябва да посочим трудностите, свързани с такива проблеми, поради ефекта от, за хората, които живеят там. Президент, съгласна съм изцяло с аргументите на вносителя на тази петиция, както и с колегите, които до този момент чух. Струва ми се, че това е един от случаите, в който нашата комисия не трябва да остава безучастна и аз бих ви предложила не само да изпратим писмо до гръцките власти. Не зная какъв е бюджета на нашата комисия и какви са ни възможностите в това отношение но струва ми се, че една малка делегация би трябвало да отиде там на място. Лично за мен отговорите, които е дала комисията, са абсолютно незадоволителни. По-скоро имат формален характер. Дали една директива е нарушена и то евентуално в бъдеще, Струва ми се, че този въпрос е вече с дълга история Очевидно няколко пъти гръцките власти се опитват да построят това сметище и струва ми се, че един от случаите, в който просто трябва да се отиде на място и това е моето конкретно предложение. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος από την Επιτροπή. Ε, Απλώ να προσθέσω, από ό,τι έχω, από ό,τι έχω μάθει, η υπόθεση αυτή έχει πάει επίσης στο Συμβούλιο Επιτροπής. Μπιχ, искал да добавя към представителя на комисията, че това е въпрос, който е анализиран от Гръцкия държавен съвет. Така че властите вече разглеждат въпроса и те отговарят за прилагането на общностното право. Така че не съм сигурна кога точно ще бъде взето решението от Държавния съвет, но това е нещо, което трябва да имаме предвид. Благодаря. Аз нямам точно възражение, имам същия коментар. Имаме европейски правила, директиви, регламенти. Всичко изглежда перфектно. И все пак, когато става въпрос за приложението на съществуващите правила, в един момент ние установяваме, че държавите членки или не изпълняват правилата, които съществуват, или пък имаме много лошо тълкуване на съществуващите правила. И сега искам да се върна на моя доклад за биомногообразието. Същата стара история, същото дежавю – неуспех на държавата членка при правилно приложение на директивите и също времено крайно неприемлива нагласа от страна на държавата членка, но също времено и от страна на Европейската комисия. Да изчакваме официални отговори от календар с Грекъс. Все още чакаме отговорите, дали от е, националното правителство, след това от Европейската комисия, която да реагира. И през това време проектите или продължават да се развиват, като нанасят непоправими щети понякога, или усещането на европейските граждани, че те не са защитени – от правилата и разпоредбите се приближават до идеята, че Европейският съюз не успява да изиграе своята институционална роля. Ние би трябвало да поискаме по-последователни отговори от националното правителство, без да чакаме безкрайно. Трябва да поискаме последователен отговор от Европейската комисия – която пък чака националната реакция и в крайна сметка трябва да поискаме и последователно изпълнение на съществуващите правила. Мисля, че това е основният проблем в моя доклад. И не, че искам да цитирам себе си. Но без да направим това, ние ще се провалим драстично в очите на европейските граждани. Защото ние в случая, ако не сме съучастници в такива едни действия, ние носим отговорност за това, че не реагираме и не изискваме от Европейската комисия и националните власти да се държат по правилния начин. Така че не говоря за създаване на нови правила и регламенти. Те вече съществуват. Проблема в тяхното приложение. Така че такъв проблем не трябва да се пренебрегва. Това е от 2007 година, сега вече сме 2010. Чакаме Държавния съвет все още от Гърция да си каже мнението. И какво ще правим след това? И отново въпроса кога? Не искам да обиждам никога, но това означава да чакаме безкрайно. Надявам се, че правилно ми разбирате, госпожа Палиадели. Κυρία Πρόεδρε, να παρακαλέσω κάτι, αν τελειώσαμε με το θέμα. Επειδή πρέπει να φύγω για την Αθήνα, ε, παρακαλώ το 20 θέμα... Не съм сигурен дали наистина приключихме с тази петиция, но тъй като трябва да заминавам за Атина, имам няколко коментара по други петиции на господин Беридес, който не успя да присъства днес. Той е член на моята партия. отивам на пресконференция в Атина, която ще се състои утре. Вносителят на петицията е член на гръцкия парламент и за съжаление не може да бъде тук в момента и вие искате да отложим разглеждането, така ли? Става въпрос за 21. Петиция номер 21. Добре, връщаме се на 20, на петиция номер 20. Да, господин Кокалес е вносителя. Господин Кокалес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте да присъствам. Това е петиция 0669 от 2006 година относно замърсяването на остров Спец с всички замърсители. това, са, това е на петиция подписана от двама гръцки посланици, които живеят на острова и от мен. Става въпрос за нещо, което видя и а, един а, бългийски сенатор, който посети острова миналата година. Той се отнася за специс се, се посещава от голям брой хора през а, уикендите и през лятото. Хиляди туристи от а, друг а, от е, страната посещават острова. Вече от 7 години повече от 500 хиляди разрешения за строителство са били издадени по време на туристическия сезон. Е, населението на острова става, е, достига 25 хиляди. Е, незаконното сметище е най-голямото незаконно сметище в източен полупонес, както съм сигурен, че вие знаете, че има голям брой подобни сметища. Това сметище е особено опасно, защото то се намира в е, един район, който е изложен на вятър, на дъжд и когато вали дъжд и духа вятър, голяма част от отпадъците в сметището попадат в морето. Има също така и проблеми с спонтанно самозапалване и пластмасата в отпадъците гори, а това създава проблеми е, с качеството на въздуха в района. Сметището влияе на цялото крайбрежие на Пелопонес. Започнаха два пожара в тази, от този регион, които, причиних, които изгориха много гори в Пелопонес. Властите твърдят, че всъщност е, нямат необходимите средства, за да решат е, ситуацията, но това не е точно. По-скоро те биха желали да изплатят 4,5 милиона евро, за да се обнови площада и града. 80% от тези средства идват от Европейския съюз. А Честно казано, не беше нужно да се обновява площадата, тъй като той беше в добро състояние. Така че всъщност не е необходимо да се постила площада с висококачествени мраморни плочи, които бяха изпочупени от трафика, от уличното движение. И моето усещане е, че въпросът е спешен. Проектът се разглежда вече много години. И този проект е да се премести сметището на материка, на... но от това нищо не излезе. Не смятам, че Европейската комисия напълно осъзнава сериозността на проблема и от е, е, мащаба на замърсяването. Заключението на Комисията за качеството на водата за къпане не е точно. В продължение на много години съм плувал в това море, познавам крайбрежието много добре и мога да ви уверя, че замърсяването, причинено от тези отпадъци, и от е, е, причиняван от е, дима от изгарящите отпадъци влияе на морето между Пелоко, Пелопонеския остров на а, остров Спецес. Във водата плуват всякакви отпадъци, пластмасови турбички, Дъното на морето е също така подкрито с отпадъци и аз съм убеден, че голяма част от веществото на а, дъното е прах, който може да бъде намерен на сушата и той е в резултат на замърсяването, причинено от а, сметището. Вероятно това идва от спецс. Председателката, благодаря ви за информацията. Като гъркиня, за мен е много некомфортно да изслушвам такива случаи. Е, сигурна съм, че е, местния съвет в Спецес е, е отговорен за това. Но да видим какво ще каже комисията. Благодаря, госпожо председател. Комисията осъзнава сериозната ситуация, свързана с управлението на твърдите отпадъци. Съда на европейските общности по молба на комисията установи, че Гърция не е изпълнила, изпълнила задълженията си по елемент е, ю. Както знаете, по член 206, 260, бивш 228 на договора, всяка държава членка е длъжна да предприеме всички мерки, необходими за спазване на съдебното решение. Е, в противен случай комисията се обръща за втори път е, към съда. В този път се изисква изпълнение плащане а, на глоба. Но лични ми коментар е, че тези пари биха били по-добре изразходвани, ако а, не се плащат глоби, а се направи нещо за управлението на отпадъци. Въпреки това, поради забавянето от страна на гръцките власти при изпълнението на решението на съда, Комисията започна процедура по член 260 на договора, която може да доведе до искане за налагане на голяма глоба. По въпроса за водата за къпане, аз разбира много добре казаното от вносителя, който плува там и, е, и наистина, ако плува в е, пластмасови турбички, това е отвратително. А, качеството на водата, на морската вода не отговаря на условията, но тъй като се измерва качеството на водата, по микробиологични показатели, шрики коли и така нататък, а, може би а, там не се отразяват а, пластмасовите отпадъци. Но въпреки всичко смятам, че едно правилно управление на отпадъци, което означава спасване, също така на съдебното решение преди налагането на санкции ще реши проблема, защото сегашното състояние на водата се от нас е, очевидно отразява неправилното управляване на твърдите отпадъци, които се носят от вятъра в е, морската вода. Иска ли някой да коментира? Господин Постен, Постинаро. Госпожо председател, аз съм в много трудно положение, защото тук не обсъждаме петиция, подписана от е, член на парламента, от политическа партия. Тук не обсъждаме политическа петиция, а Петицията се отнася за действителността, която е била позната и на националното правителство и на Европейската комисия още от 2006 година. След 2006 година имаме единствено обяснения защо нещо още не е изпълнено. И този пинг-понг между Атина и Брюксел и след това замърсяването, защото не става дума само за замърсяване с твърди отпадъци, става дума и замърсяване с органични съединения, което е най-сериозният вид замърсяване, тъй като са необходими нещо като стотина години, за да се пречистят, е, да се възстанови качеството на почвения и подпочвените води. А ние продължаваме да ни обясняват, да получаваме обяснение. аз искам да попитам комисията, можем ли да приемем този начин на решаването на проблемите на замърсяването? Казва ни се, че има наруся... Е, нарушение има неизпълнение на европейски директиви и има желание да се направи едно, второ, трето. В крайна сметка какво получаваме? Някакви неадекватни обяснения. Къде са заключенията и къде е изпълнението на заключенията. Точка. Иначе е прекрасно да се организират едни такива социални срещи с Европейската комисия тук и с гръцкото правителство там. Но това не е приемливо, защото по този начин се разводнява и се разрушава доверието в европейските институции, в Европа, в спецсенс и в цели Европейски съюз. Благодаря. Благодаря, госпожа Грюне. Благодаря. И аз също съм изненадана от времето, което е минало от... и това, че продължаваме да а, сме изправени пред същото състояние на тези отпадъци. И както четем тук от, от документа, Имаме такива данни не само за Гърция. Тук се говори за качеството на водата на а, морето за къпане. Също е интересно да се види какво е качеството на въздуха. И затова се питам, кога ще имаме тези данни и как гръцките власти ще се заемат с тези проблеми, защото за нас Гърция е една мечтана дестинация, туристическа дестинация. Много често ние прекарваме вакансията си там. И ако чувам такива неща, ще си кажа насякъде другаде, но не в Гърция. Мисля, че това ще има економическо въздействие. Затова аз бих желала от една страна за самото население, което живее там, което трябва да бъде здраво, комисията да реагира по-добре и ние в нашата комисия също така бихме могли да напишем едно твърдо писмо и да изискваме нещо да се направи от им, и от името на комисията по петициите. Аз наистина бях шокирана от описанието на ситуацията там. Това наистина е един прекрасен остров, който има историческа ценност, който играе много важна роля в не, новата история на Гърция. Аз мога да кажа нещо. Ние в момента преминаваме през един много труден период и в момента имаме едно ново правителство, което наистина се бори да коригира нещата, да оправи нещата, да ги постави на мястото и да накара отново гръцките граждани да спазват закона, защото последните години е, доведоха до една невероятна ситуация, при която законите не бяха е, спазвани. Ние сме в. Е, е, имаме едно ново гръцко правителство, което се опитва наистина да оправи нещата. Е, това, което бих искала да ви предложа, да се изпрати едно много строго писмо до кметството, е, във връзка с това престъпление. Това е писмо, на което също така ще изпратим и на гръцкото правителство и на Европейската комисия, която да продължи да работи по този начин на всички равнища. Yes,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 преди да се даде разрешението за изпълнението на конкретни дейности, тук трябва да закажа, че транспонирането на европейското законодателство означава, че според информация, с която разполагаме, процедурите е, се изпълняват и Министерството е приел, предприело първоначалните стъпки, но те не са с отправно обвързващ характер в момента. Този, който управлява проекта би трябвало да изготви ОВОС, да бъде представен на компетентните органи, които да вземат компетентно решение. Е, тъй като тази процедура в момента е в първоначалната си фаза, комисията не смята, че директивата за отпадъците е нарушена. Комисията смята, че в момента няма нарушение, но ние ще следим въпроса много отблизо. Има ли коментари? Добре, ще запасим. Ще запасим а, а, въпроса отвора. Следващото е а, номер 24. Може да седнете, ако искате. Не, предпочитам да съм прав. Казва вносителя. Дами и господа, членове на Европейския парламент, искам да благодаря на Комисията по петициите на целия Европейския парламент, който постави моята петиция в дневния ред на своята работа за днес. Принципите на Европейския съюз трябва да бъдат спазвани Знаем, че това е така, а знаем, че и принципите, които са положили основите на нашата цивилизация, трябва също да бъдат спазвани. Бих искал да благодаря на всички членове на Европейски парламент, които проявиха интерес към моята петиция и ме подкрепиха. Дадена ми беше възможност от вашата комисия да говоря днес от името на а, сериозен брой фармацевти, които работят в Великобритания. А, но са получили своите университетски степени по фармация извън Великобритания. Има един закон в Великобритания, който не позволява на фармацевти от Европейския, Европейския съюз а, да работят в новосъздадени аптеки, ако не са получили образованието си извън Великобритания. Този устарял закон се прилага към наскоро дипломирали се фармацевти, което означава, че един фармацевт не може който е получил образованието си извън Великобритания, не може да стане ръководител на аптека. И освен това, винаги ще бъде сред първите, които ще бъдат подбрани за уволнение. А, преди 3 години аз 6 месеца бях безработен точно по тази причина. Тогава имах 6 деца, сега вече имам 14. През 99-та година аз бях а, обявен а, за а, фармацевт, изключителен фармацевт на Франция, а по-късно станах фармацевт на свободна практика, обаче всъщност попаднах в полето, където се проявява дискриминация спрямо мен от страна на британският закон. И така през 2008 година работех в Свиндън и ми беше казано, че не могат да ме повишат в управител на аптеката, защото тази аптека е отворена само от 2, месец, 2 е, години и 8 месеца, а не от 3 години. Разбира се, аз ам, оспорвах в съда това решение в съответствие с Европейската директива. През 2009 година се обърнах към съда и бях посъветван а, да се обърна към Съда на Европейските общности а, във връзка с разпоредбите на член 234. но за съжаление въпросът не може да бъде прехвърлен към апелативен съд. Подобно нещо се случи и в Ирландия, но все пак има разлика. Това продължава вече много години, повече от 10 години, а, това, тази ситуация, това положение в Великобритания, което е в противоречие с директивите. През 2009 година аз подадох жалба в Европейската комисия срещу властите в Великобритания тъй като получих отказ да а, бъде прехвърлен моя случай към Европейс... съда на европейските общности. Но Барозо каза, че в такива случаи има две възможности. Или да се обърна към комисията по а, силата на член 226 или да насоча оплакването си към е, е, Съда на Европейските общности. Националните съдилища обаче не си свършиха работата и за това остана само, отворена само една опция за мен да се обърна към Съда на Европейските общности, за да потърся а, разрешаване на моя проблем и да получа необходимото съдействие. всички тези ограничения, ми беше казано, се, че се базират на разпоредбите на член 43 от договора за създаване на общностите. Посочва се в коментарите, че коментарите на комисията, че ще а, влезе в а, връзка с британските власти, за да разясни тази ситуация. Какво се случва сега в момента? Европейските граждани са оставени да се оправят сами. Ние сме безсилни, търпим морални и финансови вреди и щети. Решението разбира се, на Съда на Европейските общности ще зависи а, и от това какво ще реши тук Комисията по петицията на Европейския парламент, а за да може да бъде съответно разгледан от съда на европейските общности. Моля ви от името на гражданите на Европейския съюз да е, подходите с необходимата сериозност към въпроса. Да живее Франция, да живее Европейския съюз, да живее Великобритания. Uh, uh може ли да включим и презентацията на следващия въпрос, защото изглеждат идентични или поне много подобни? Благодаря, госпожо председател. Двете петиции са доста подобни всъщност. И те се занимават с един и същ въпрос. Отговорът, който може да се а, даде на първата петиция, се отнася и до втората петиция. Няма нужда да влизам в подробности. На, по същността на петицията, защото тя беше добре представена от господин Тага Фосо. британските власти се възползват от разпоредбите на член 21 а, алинея 4 за професионалната квалификация, касаещ лица, които притежават диплом а, от, получен в Великобритания и а, работата им като фармацевти. а, все пак се упоменава и онази част от директивата за признаването на а, дипломите, която касае автоматичното признаване. Има дерогация, която обаче не може да следва и от всички други механизми за признаване на дипломите. Ето защо според комисията ситуацията, представена от господин Тага, е доста проблематична. Трябва да се влезе в контакт с британските власти. Ние продължаваме да анализираме този казус. В момента, в който има някакво развитие, ние ще направим необходимото, за да се обърнем към съда. Но ако няма никакво нарушаване на общностното право, просто ще приключим с петицията. Да, госпожа Грюни. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Наистина е много тревожно това, което прочетохме по петицията и това, което каза вносителя на петицията. Защо пък трябва да чакаме още? Не мога да разбера. Вие вече сте говорили, нали, а, с британските власти и продължавате да си говорите с тях. Аз бих препоръчала да не се чака повече и просто да се обърнем към съда. Всички ние сме тук все пак, за да а, а, направим необходимото европейският пазар а, да функционира. И искаме младите хора да могат да отидат и да работят където пожелаят в Европейския съюз, а не да им изграждаме излишни стени. И ето, че се получават такива странни ситуации. лип, липсва признаване на дипломата на господина, който страда и търпи загуби и е безработен и не може да изхранва своето семейство. Това мисля, че е достатъчно ясен случай и аз мисля, че трябва да поискаме от комисията директно да се обърне към съда. Ще започна казвайки, че това е съвсем то, ясен казус на е, случай на дискриминация, за мен поне. Дискриминация, базираща се на нещо, което е а, противоречащо на самия дух на европейската общност, а именно свободно движение на капитали, хора и стоки. Втория ми коментар. Спомням си, че преди две години, когато рази, разисквахме петицията на член на Жокейския клуб на Испания, спомняте ли си, той се оплакваше много сериозно с много разумни доводи срещу испанските правила, не закони, които а, не позволяват на един треньор от Великобритания поезда, да стане а, член на клуба на жокеите на Испания, просто защото е бил обучен в Великобритания. Тогава се оплакваха за това, и сега се получава обратното. Когато става въпрос за фармацевт, който е обучен на континента и иска да работи в Великобритания. Това си е чиста дискриминация. И дискриминацията просто трябва да бъде наказвана. Втората ми идея. Разбирам една от причините. Защо а, трябва защо трябва да изключваме хартата за правата на човека? Великобритания трябва да бъде принудена да се съобразява и да изпълнява европейските прав, закони и правила. Защото някой ден а британски фармацевт или лекар ще поиска а, да а, м, изпълнява своята професия в Германия, Румъния или кой знае къде в Европейския съюз. И тогава какво ще остане? Това е просто подкрепа, очевидна защита на национални интереси, а, в противоречие с европейските интереси. Аз смятам, че Европейската комисия изобщо реагира много слабо. Ние няма да, не трябва да чакаме още 4 години, а за да се реагира от Великобритания, както е случая с а, остров Спецес. Чисто и просто трябва комисията да принуди е, Великобритания да промени закона, ако е необходимо. И освен това трябва да се направи необходимото да бъде наказана а, държавата, защото това означава, че а, всеки може а, да нарушава и така. Ами това не е много голяма държава, а има и по-малки в Европа и една по-малка държава ще бъде набутана въгъла и принудена а, а да изпълнява изискванията и мисля, че всички трябва да го направим. Да, благодаря. Както и госпожа Брюни каза, ние трябва да изискаме от страна на комисията а, да препрати този случай а, директно а, на а, съда на европейските общности и също така да напишем едно много стриктно писмо до а, Британското министерство на какво? На образованието. И да поискаме разяснение. Благодаря ви много. Issue number 28. Something Продължаваме с петиция 25. Госпожа Ангелика Комен. Благодаря, госпожо председател. Петицията на господин Абела касае признаването на квалификацията му по инженерство от Великобритания в Малта и най-вече обхвата на компенсаторните мерки. Докладвала съм по тази петиция на 1 октомври и на 3 ноември. Комисията поддържа петицията, която е прията на 3 ноември, с едно изключение. Има един елемент от приложното поле на компенсационните мерки, в които комисията поиска изясняване от малтийските власти. Този елемент от компенсационната мерка е дисертацията, която се изисква по инженерен проект. Комисията е писала на малтийските власти, на 18 февруари искали изяснение и очакваме коментарите от малтийските власти. Благодаря. Благодаря и аз. Въпроси, бележки? Merci à vous. Um, concerning this, uh, find this issue, issue number 20. По петиция 25. Имате ли някакви коментари? От на членовете на комисията. Uh, so that that значи това, че закриваме. Добре, закриваме я. Yes, Или по-скоро, евентуално ще бъде закрита. 26-та петиция, тя се отнася за здравето. Господин Серджо Ньола. Господин Шмидт от комисията, имате думата. Благодаря. Ние ви информирахме в писмения си отговор, че общностното законодателство и има определени разпоредби, свързани с телевизионни реклами на лекарствени продукти е, по телевизията. Това се прави за лекарства, които се отпускат свободно, без рецепта и би трябвало да се предостави на публиката информация за името на медицинския, на лекарствения продукт. Също така съвет да се прочете листовката и след като получихме петицията за конкретната ситуация в Италия, ние се свързахме с италианските власти, тъй като тези правила би трябвало да се спазват и да се прилагат от националните власти. Необходими са две неща – да проверим как се прилагат европейските разпоредби. На второ място, как се изпълняват. И във връзка с националното законодателство се установи, че са транспонирали европейското законодателство, че изпълнението на съответните разпоредби се извършва от а, съответните власти на база на министерско постановление, което вменява в задължение на компетентните органи на Италия да следят телевизионни реклами, които не спазват тези правила. В общи линии впечатлението, което получихме от отговора на италианската страна, е, че се прилага европейското законодателство и на второ място, че се предприемат достатъчни стъпки за изпълнението на специфичните разпоредби във всеки конкретен случай в Италия. Uh- Благодаря и ако ви разбрах правилно, този случай се следи от италианските власти или не? Да. Въпроса за, издава, за предприемането на специфични действия срещу конкретен телевизионен канал за нарушаване на законите за телевизионната реклама. Това е нещо, което би трябвало да се спазва от е, националните власти на базата на европейското законодателство, но това трябва да се прилага от националните компетентни органи и италианските власти ни увериха, че са предприели стъпки за проследяване на всеки конкретен случай във връзка с е, прилагането и изпълнението на всички тези разпоредби. Микрофона на председателката не е включен. Пак не е включен. Окей. Okay. Health in Italy. Така, сега здравеопазването в Италия. Всъщност Петра Шот, имате думата. Yes, um, the complaint is um, by an Italian citizen. Да, това е от петиция от името на италиански гражданин, който е държавен служител а, и става въпрос а, за възразяване срещу въвеждането на законодателство в Италия, според което се определят нови правила по отношение на отпуските по болест. Става въпрос за дискриминация. Ние вече отговорихме в писмена форма на тази петиция. Основното е, че а, правната част по дискриминацията в общностното право се отнася до лица с увреждания. Така че нямаме правно основание за тази ам, петиция. И така има директива по отношение на дискриминацията във връзка с безработицата, но това се отнася до а, лица с увреждания по религиозни, сексуални или а, а, сексуална ориентация или други подобни а, причини. Е, е въпрос на субсидиарност е в момента и всяка държава членка може да го регулира по свое осмотрението. Това е което отговорихме, опитвайки се да обясним, че рамковата директива обхваща само лица с увреждания е, и никога няма да се навлезе чак в такива подробности, ето защо всяка държава членка по-отделно може да регулира ам, подробностите по свое осметрение. Ние просто не сме компетентни и нищо повече не бихме могли да кажем във връзка с тази петиция. Да, благодаря. Обаче аз се чуда дали ние като комисия не можем да изпратим а, а, казуса а, на Комисията по социални въпроси. Просто да видят дали нещо не може да се направи от тяхна страна. Да се направи едно проучване по въпроса, защото това е социален въпрос, доста рядко явление, но Що се отнася до мен? Принципа на субсидиарността е, всъщност е този, който е, тук е най-подходящ и просто трябва да закрием петицията. Подобни случаи има и в Франция. Но аз смятам, че това е в компетенциите на всяка отделна държава членка. Аз съм член на комисията по а, заетостта и не знам дали е възможно нещо да се направи. Така че бих предложил да се закрие петицията. Благодаря. Ораторът не ползва микрофон, за съжаление. chairman. The chairman. The next. The next. Next. The next. Госпожо председател, на следващото, а, на следващото заседание. B, Annex B, is it? Yeah. Where is it? The, the B. The Just a moment. yes. Mm-hmm. Annex B. Yes. Uh... For... И така, това е приложение Б. Петициите, които обикновено биват закрити, освен ако няма альтернативно предложение от член на комисията. Ако нямате възражение, може да, да закрием тази петиция. Oh, so, so <laughs> И така благодаря много на тези от вас, които останаха до края. Задължена съм ви.